Добро утро. Започваме днес работата си. Само да ви напомня, че може да се изслуша нашата среща в интернет сайта на парламента. Считаме дневния ред за прият. И темата за днешната среща е кибератаките. Възложихме проучване преди известно време. Авторите господин Климбърг и господин Тирма Клар ще представят своите доклади. След това аз е, искам да ви кажа, че съм поканил господин Вила Лонга, който е ръководител на звено в службата за външна дейност, който да ни информира какво се прави в Европейския съюз срещу кибератаките. Освен това, Европейската комисия се представлява от Генерална дирекция ИНФСО и Генерална дирекция Правосъдие вътрешни работи. Надявам се, че те ще участват активно. Кибератаките са един много сериозен начин за нанасяне на удари срещу съвременното общество. Те са голяма заплаха а, и се отчитат като такива в Европейската стратегия за сигурност, а, записана декември 2008 година. Държавите членки се опитват да се защитат срещу атаките на информационните системи. НАТО предприема същите стъпки с помощта на своя център за върхови постижения в Талин. САЩ счита и съвсем наскоро ще възприеме кибератаките като състояние на военни действия. Наистина трудно е днес да се намери истинските агресори, което също така и прави реакцията срещу тях много трудно. НАТО беше изключил кибератаките, но вече те са включени в една специална глава в член 5 и се създава е, специализиран екип за борба с е, кибератаките, за да, дадат, за да има възможност да се организира борбата срещу подобни атаки. Надявам се, че ще можем в хода на дискусията да а, е, стигнем до заключение как можем да се защитаваме от подобни атаки. И така най-напред ще започнем с господин Климберг и господин Тирма. Имате дума. Да. Благодаря ви. Добър ден. Казвам се Александър Кимбърг и съм от Австрийския институт по външни работи. Благодаря за тази възможност да ви запознаем с заключението на нашето проучване. Колегите ми, Тилман Коар, също се автор в това проучване, е известен в областта на борбата срещу кибератаките. Той работи и в по тези въпроси и в САЩ. В САЩ ще използваме а, двете а, заглавия или двете те, термина киберсигурност и кибервласт. Ще обясним в хода на изказването си защо има два термина. Ще разгледаме някои аспекти от документа. Вие, ако желаете се запознаете подробно, ще трябва да прочетете самия документ. Ще се спра само на някои основни аспекти. И така, трябва да започна с няколко водни думи. Двусмислието е реалност в киберпространството. Всичко е двусмислено. Дори нямаме ясно изписване на думите. Могат да се записват заедно, по-отделно думите кибератака на английски. Има много различни начини, по който можем да запишем тези термини и това със всичкото разкрива тяхната, техния характер. Има всякакви нарушители, държавни, недържавни, терористи и между тях има много общо. Няма обща дефиниция. А, кибервоенни дейности. Всъщност те вличат три основни аспекта на нарушители, но е важно да разгледаме и информационния аспект. Общите въпроси. Друг въпрос. Знаем ли точно какво питаме, какво искаме да анализираме? Военни действия, киберпространство, кибервласт, а също така и всички деликатни аспекти. Може би трябва да разглеждаме точно този въпрос по най-сериозен начин, да се отправят сигнали за предупреждение. И по отношение на тази това двусмислие, мога да кажа, че аз говоря като представител на гражданското общество, а не на институцията, за която работя в, Австралия, в Австрия. И така, информацията. Говорим за различни аспекти на управлението на операциите, разглеждаме конкретно областта е, на мрежовите операции с компютри, които включват атаката, използването на мрежата и злоупотребата с нея, т.е. спионажа, ако може така да се каже, и защитата. Атаката върху компютърните системи е една дефиниция. За да може да се проведе, понякога трябва да участват и останалите три компонента. Тоест, трябва да се прави разлика между тях. Не зная дали можете да видите добре на графиката на екрана, но тук са записани основните средства, софтуерни, програмни и тактически, които се използват в борбата с тези атаки. По-нататък ще говоря повече за кибер властта. По принцип, борбата с киберпрестъпленията и изисква да уточним тези понятия. Необходимо е да се разгледат различни аспекти, които са част от киберпрестъплението, които не са. Това е военна дефиниция на кибератаката, която виждате на екрана. Това са а, компютри в мрежа и съответно информационните операции, сигурност. На следващия екран, ако обичате, покажете. Когато става въпрос за война в информационна среда, именно това, което виждате на екрана, се включва before, so um, Моля да ме извинат преводачите за бързото говорене. Има много мандати, които показват характеристиката на дейността. Когато говорим за военни действия в киберпространството, разбира се, ние имаме предвид военния мандат. Когато има конфликти между държави, в киберпространството се засягат различни аспекти, свързани с управлението, комуникациите, политиките, киберпрестъплението, защита на критична информация и инфраструктура, Женевската конвенция на следващо място и подобни актове и самите операции. Тоест има различни компетенции, които попадат в този смисъл – и трябва да се разглеждат съвместно. Защото вътрешните министерства, полицейските власти, специализираните звена трябва да ги разглеждат в тяхната цялост. Нека сега да поговорим за някои ключови характеристики. Както казах в самото начало, основният проблем при всички конфликти е липсата на е, ясен извършител – много трудно е да се проследи. Понякога това е възможно да се разбере по-късно, но не и по време на самата атака. Така че е много трудно да се знае дали сте подложен на атака или военни е, действия в киберпространството. Това е нещо много важно, защото а, използването на компютърните системи за а, шпионаж са всъщност първата стъпка за атаката. Така че, може да ви се каже, че това не е проблем за сигурността, но искам да кажа, че това е първия важен етап, а именно а, шпионажа, проследяването незаконно на информация, което води към кибератака което естествено може да бъде следващата стъпка към кибервойна. Има два подхода към сигурността. Едното е жилавостта, устойчивостта. Другото е възпирането. Начина по който може да се възпрепятстват евентуалните действия на атакуващия чрез управление на кризите, например. Като цяло, а, трябва да се разглеждат и двете. Повечето от изследванията в областта на устойчивостта, живовостта се извършват в САЩ поради различни причини, включително и финанси. Малко по-късно ще се върна на тази тема, но в Европа ние също много говорим за а, издръжливост, жилавост и по-малко за възпрепятстването. Не можем да имаме 100% политика, която е само от единия компонент. Тези два компонента са много важни. Във всеки случай, според нас, устойчивостта и издържливостта на системите е нещо много по-важно, но е необходимо да има и следващия компонент. И сега Нека да видим какво означава кибервласт. Например, китайските способности могат да бъдат описвани именно като издържливост. Те са много силни както във военното дело, в щабовете, в основните отдели но има и много голямо въздействие е, на този аспект в, е, както в резерва, така и в е, милицейс... полицейските части, милицията им. Различни аспекти на тяхната дейност. Те успяха да осигурят своята информационна система, като заместиха или поне се опитаха техни, да заместят своите оперативни системи Windows със свои собствени наречени кулин. Разработиха сетове от чипове, микрочипове и въведаха и други механизми за защита. Освен това, те имат много сериозна програма за цензура – така че голяма част от е, силите им измено се занимават с контрол на дейности в интернет в Китай и извън Китай. Тази е, голяма фаервол, стената, която предпазва компютрите, за това става въпрос. Що, преди няколко седмици разговарях с един служител, 100 е, 450 милиона потребители с 200 милиона блока. Имате представа за какво става въпрос, колко мощна е интернет средата в Китай. И вероятно това е най-голямата тревога за Комунистическата партия в Китай. Така че не е изненадващо, че китайските власти влагат много усилий, за да могат да а, подпомогнат нетизените, това е китайска дума, при борбата с а, кибер а, престъпленията. Конкуренциите на хакерите PLA са едни от интересните методи, които се използват, но има и много други. Часове мога да ви разказвам за всичко това, не мога да го покрия само за две минути. Накратко. Повечето от е, китайските военни способности са отбранителни по отношение на атака, които идват от чужбина, САЩ особено, и в рамките на самата страна. Имат системи за осигуряване срещу китайски хакери – а също така на тези китайски хакери им и непрекъснато им се създават определена а, дейност, за да, мог, да не могат да атакуват вътре в страната, да насочват атаките си към други, например Европ, Европейския съюз. Руските военни способности. Това е а, мекото възпиране, ако мога така да кажа. То изключително доминирано е и е, компютърното пространство от този подход. Например, в Русия имат уникална възможност да контролират целия интернет, целият трафик в интернет. Не много страни могат да правят това. Това са законодателни актове, наричани СОРМ-2. Друго важно нещо руския, руските киберпрестъпления изключително свързани с високото ниво на обучение. Така че в 2007 година 40% от всичката престъпност се дължеше на една руска група за киберпрестъпление. Днес става въпрос по-скоро за престъпления вътре в страната, отколкото руско киберпрестъпление тълкувано в по-общ смисъл. Не зная точно как стоят нещата в момента, но има много а, източници, свързани с информация, информация обмен на информация, информация през 1900, 1990 година до 2000 година. И тези връзки бяха ясни с а, терористическите а, мрежи, като например хакер патриотите, които се набират от групите киберпрестъпление или оперативна информация, насочена единствено към атаки, например атаката срещу Естония. А понякога има връзка и с младежки групи и групировки, които понякога се използват за да се окаже натиск върху външни врагове а много често и срещу вътрешни така че е, те са а, е, от този ме характер, както ги нареках. Най-важният аспект на а, е, руското пространство е именно а, тази мекота. САЩ и техните способности. Те са много скъпо струващи Както виждате тук на този екран, виждате колко много организации участват в борбата срещу киберпрестъпленията. Те харчат повече пари, отколкото останалата част света взет заедно. И това е наистина голяма сума. Операциите са повече военни по своя характер и те са оперативно военни не се интересуват толкова с светлини, колкото с радарната система. Освен това, въж първата вълна на защитите в военните системи в САЩ глобалната информационна мрежа. В нея се влагат много пари. виждате тези отбранителни организации, които са записани на екрана. Имайки предвид всичко това, те се срещат с, изправят пред редица трудности по отношение изграждане на издръжливостта на системите. Така че в САЩ много години имат политика за възпиране, спиране на проблема. Независимо колко а, щети нанася една атака, няма значение, но ние ще ви ударим а, а, в ответна реакция много-много по-сериозно. Това е важен компонент от а, Американската политика по същия начин работи и в областта на ядрената сигурност. Доколко е успеш, устойчива тази политика не е ясно все още. И често, както ви казах, ние не знаем кой е атакуващия в киберпространството, така че нещата много се объркват. държавният сектор е огромен. Повечето са свързани с САЩ и техните а, военни способности. Мнозинството са извън на практика правителствени програми, На практика системата е само регулираща се. Сега ще дам думата на колегата ми, който ще говори за управлението на интернет и способности. Моля. Добро утро! Казвам се Хели Маклар и в своя доклад представям е, е, Естонски институт по външна политика. Така че всичко, което кажа е едно академично мнение и не представлява официалните възгледи на естонското правителство. Ще говоря и аз е, по трите въпроса, които засегна колегата ми. Трябва да се разбере, че по-голямата част от, от е, кибердейностите се извършват е, не в, на държавното поприще, а на частното. И голям процент от критическата инфраструктура, от която сме зависими, вода, електричество, транспорт, всичко, което, всичко използва киберинформационни системи. И тази огромна част от нашето общество се нарича критическа инфраструктура. Тя се подкрепя от информационни системи. И гладкото функциониране на тези системи е същината, сърцевината на гражданската страна на киберсигурността. С това обяснение ще продължа да говоря за международни инициативи, европейски инициативи в киберпространството. Александър направи отличен преглед на различните способности на големите а, сили, особено от военна гледна точка. Аз ще засегна по-скоро гражданската страна на киберсигурността и как тя се разви, за да стигне до днешно време. Първо имаме въпрос който се отнася до интернет доброто управление. Интернет не е създаден за да подкрепи економическите функции. Интернет се стана един критически актив и всички държави в света, включително Европейския съюз и неговите държави членки, в момента се опитват да намерят добро решение как да създадем нека го назовем прозрачен и добър модел на интернет управление, защото до сега то се извършваше в техническата област и в политическата област. Интернет групите от инженери, които разработват софтуера, дефинират техническите способности на интернет – и до сега работи отлично. На ниво политика имаме а, прикачени имена, номера и така нататък. Имаме съвет към правителствата, съвети към правителствата, но едновременно с това а, нещата са много мъгляви, и няма яснота, ако се вгледате, да речем, в самия интернет вие. А, така че по същина в интернет управлението се включват два основни въпроса. Въпроса за свободата на интернет, а другия е сигурността на интернет. Демократичните държави не са така особено петимни да променят сегашния модел, което ще рече, че и участниците от частния сектор и представителите на правителствата в географски мащаб са част от това управление. Някои правителства предпочитат те да играят по-голяма роля. това са не толкова демократичните държави. Някои организации също така са заинтересовани от това да получат по-голям дял в управлението на интернет, но до сега няма постигнат консенсус по отношение на модела на управление и модела, който имаме сега, като че ли вече си проби път от доста време. Това е първият въпрос, който Европейския съюз е като сила с политическо влияние, трябва да повдигне своя глас и да а, излезе с по-добри предложения за а, управление на интернет, заедно с, с а, като имаме предвид как а, Съединените щати разработват свой нов модел. Това вече е част от препоръките, които са дадени, но за да следвам логиката ще кажа, че Европейски съюз ще играе роля по този въпрос. На следващо място съществуват глобални инициативи, тъй като управлението на интернет не би го нарекла така безразборно, хектично, но не е много ясно в, на хората. Общността по-скоро се, киберобщността по-скоро се самоуправлява и има редица неофициални инициативи, форуми, в които участват правителствени представители, за да разяснат най-добрите практики на глобално ниво. След това екипи за сигурност и бърза реакция, където специалисти от националния, на национално ниво и от частния сектор взаимно се акредитират, обменят информация. И честно казано, като естонка, ние през 2007 година бяхме спасени именно поради от тези неофициални форуми, а не от правителствени действия защото имаше връзка между нашите специалисти по информация и по въпроси на информацията и тези в останалата част на света и много лесно се осъществи бързо реакция, координиране на действията. И казвайки това, преминавам към а, киберинициативите, възприяти на между, от а, многостранни а, междуправителствени организации. Първо един правен инструмент а, който е най-важният правен инструмент за сега. Рамковото решение, което играе роля във вътрешно, вътрешните дела на страните и осъществява а, взаимодействие между правоохранителните а, органи. Повече от държавите са подписали и са ратифицирали конвенцията но не всички са го направили. Япония, САЩ, Канада, най-развитите държави са подписали конвенцията като един важен инструмент, който се насърчава неговото ратифициране и от Европейския съюз. Там се разглеждат най-важните въпроси, свързани с вътрешното законодателство на страните и постигнат консенсус между демократическите държави, че не ни трябва нов е друг инструмент. Така че на следващо място имаме работата на ОИРС, която има орган по информационна сигурност и а, а, опазване на неприкосновеността на хората. ОИРС издаде препоръки по отношение на защитата на инфраструктурата и информацията, на критичната информация и всяка държава и изисква от всяка своя държава членка да постигне едно минимално ниво на защита на киберактивите, както от организационно, така и от политическа гледна точка. На следващо място имаме организация за сътрудничество из, а, в Европа тя е по-скоро политическото измерение на сътрудничеството в Европа. Те започнаха да обсъждат норми на държавно поведение. Тази година решиха да продължат с мерки за укрепване на доверието към страните в киберпространството, за да се намали риска от глобални, но неправилна или погрешна преценка на рисковете, да речем ако сте на някой пулт в САЩ и виждате заплаха от Русия, тогава вие вече трябва да прецените дали е официално враждебна дейност, атака от, било от руското, било от китайското правителство или някой не е правителствен институция ви заблуждава, че идва именно от там. И за да проверите трябва да имате горещи линии и точка за контакта, за да проверите и да разберете дали наистина това е намерение, истинско намерение на държавата членка. Такава гореща линия имаше между Москва и Вашингтон. И тогава именно се провери дали е грешка или е умишлено. И именно на тази логика почива това нещо в киберзащитата. На следващо място, О, не, има своите дейности в областта на политиката и няма да повтарям, тъй като те са много и разнообразни, но съществуват важни резолюции на социално-економически комитет по отношение на културата на кибер сигурността Една резолюция бе издадена 2009 година от Комитета по разоръжаване и бе решено ООН е да изготви доклад по киберсигурността като част от международната сигурност. Този доклад е, доклад на група правителствени експерти бе излезе през 2010 година и разрешава няколко много важни въпроси при киберконфликтите. Първо, дали имам закони, които се прилагат в киберпространството, ако се появи конфликт между държавите? Докладът твърди, че да, законодателството го има. А, закона за конфликт или сблъсък между въоръжените сили също се прилага, е приложим и при кибератаките. Друго важно заключение на този доклад е, че държавите трябва да си сътрудничат, да изградат механизми за ранно предупреждение и на минимизиране на риска, а също имат право на самозащита в случай, че бъдат атакувани с кибер инструменти според хартата на ОНЕ. Именно държавите имат това право на самозащита. И доклада също препоръчва а, именно държавите да приложат това свое право, да упражнят това свое право. С това, с тази така по-политическа и военна част, ще продължа какво, да говоря за това какво прави НАТО в 2007 година, след атаката над, изненадващата атака над Естония, и НАТО беше, така да се каже, много изненадан, стреснат и управлението или борда за управление на киберпроблемите бе създаден наречен способно за отклик на кибератаки като голяма военна организация, НАТО трябва да гарантира сигурността е, на своите военни е, дейности и в киберпространството. И бе подчертано от ръководството на НАТО, че а, Съюза ще се бори срещу всякакви а, заплахи, включително и кибератаки в едните 10 години. 2011 година прие ревизирана политика, план за действие в рамките на своята ревизирана политика, където се дефинират три категории на отклик или на реакция. Първо, колективна защита в случай, че такива кибератаки се случат в големия общия контекст на конфликт, на, глобал, на по-голям конфликт или като част от конвенционална война. След това процедурите по управление ще бъдат задействани. Втората категория на реакция е ако един от съюзните, съюзниците стане обект на кибератака, веднага ще реагира цялата, целият съюз. И на трето място мрежите и операциите на НАТО, ако бъдат атакувани атакувани, ще, бъдат, ще има веднага а, реакция от техническите устройства а, и установки на НАТО. Сега да минем към какво това какво върши Европейския съюз в момента. Европейския съюз а, лансира много ценни дейности от гледна, гражданска гледна точка на киберсигурността. Много инициативи а, сме свидетели от началото на 2000-та година, но може би първата истинска киберинициатива, която а, е а, рамковото решение за атаки срещу информационни системи от 2005 година. Почив... После има директиви, след това контратерористични дейности, 2009-2010 са много важни години за Европейския съюз, тъй като много нови е, киберинициативи бяха сложени на масата за е, важната директива за атаки върху информационните системи, която бе предложена на държавите членки, обсъждана. А някои други оперативни идеи бяха лансирани, които скоро предстои да бъдат е, претворени в действия, като системата за ранно оповестяване и кибер, а, през, центъра за борба с киберпрестъпленията, който да, трябва да бъде а, създаден до 2013 година. Много важно е да се продължи а, цялата дейност, свързана с борбата срещу киберпрестъпленията защото а, те са насочени срещу економически субекти по причини, финансово-парични причини банки губят много и други индустриални сектори губят много тези атаки. Правоохранителните органи в момента не са в състояние да се справят с повечето от тях или да не кажа повечето, поне с една значима част от тези незаконни дейности, които са насочени срещу европейски компании. Така че това несъмнено е една от е, мощта, която притежава Европейския съюз. Е, и разбира се, държавите членки се призовават да продължат със своите усилия. Друг е, важен стълб на дейностите на Европейския съюз в киберсигурността е защитата на критична е, е, информационна инфраструктура. Това е пак гражданска дейност, насочена за засилване, по-скоро превенция и устойчивост, жилавост на сигурността. Както казах още в самото начало, всички зависим от критичните инфраструктури. Ежедневно нашите общества зависят изключително много от информационните системи. Не си даваме сметка за това, докато не стане нещо, което да направи проби в тях. И трябва да, да имаме профилактични действия. По тази причина цяла, всички инициативи за защита на критичната инфраструктура и директивата, издадена през 2008 година, са изключително важни. Също списък от всички критични инфраструктури, които имат трансграничен ефект, и информационно-технологическия сектор скоро също ще бъде включен там. И ние сме свидетели на много важни инициативи преди 2007 година, наречени мрежови информационна сигурност инициативи. След това едно съобщение, наречено да защитим Европа от големи мащабни кибератаки и, и сривове и да засилим подготовката, сигурността и жилавостта и след това да се насърчи а, а, рекламата и пропагандата сред общ, а, обществото а, на тези инициативи. През 2009 година бе издадена много важен законодателен акт, а, рамковата телекомуникационна директива Тя съдържа много важни препоръки към европейските компании да докладват за всякакви кибератаки и да предприемат съответни превентивни мерки. Тоест имаме такава агенция, която е на европейско ниво за кибер сигурност. Миналата година бе проведено първото паневропейско киберупражнение – през есента на 2010 година. Всички усилия очевидно върват в правилна посока и всички е, ценни инициативи са на лице. Може би само трябва а, е, още повече да се подобри координацията и някои липсващи звена, които трябва да бъдат а, е, изградени. На следващо място в областта на общата външна политика и политика за сигурност все още имаме екдан за много дейност, подобряване на действията, доклад от 2008 година за подобряване на дейността. Естонското правителство предприе лобистка дейност след атаката и много практически инициативи от отбранителни агенции в Европа а най-скоро службата за взаимодействие на европейско ниво също предприе действия, които тук не съм отразила в доклада. След това дейности, които гарантират сигурността на информ... за защитата на информация, които се обсъждат непрестанно в европейските институции а, и сега е уместното време да се прави това. Бяхме помолени да обсъдим готовността на, в нашия доклад готовността на държавите членки. Направихме малък а, преглед, ще го намерите в доклада. Великобритания, Франция и Германия, тези три големи държави предприеха вътрешна ни стратегии за киберсигурност с голяма инвестиция, създадаха нови структури. Средни и по-малки държави също предприеха действия, лансираха национални стратегии за по-добро управление, механизми за управление на киберсигурността. Но тъй като ситуацията е много нова за доста държави. Тези държави все още обмислят и аз се надявам, че в е, идните години все повече и повече държави ще лансират стратегии за киберсигурност и ще направят инвестиции в тази сфера. По препоръките и заключенията ще дам думата пак на Александър. Thank you, Haley. So, uh, we are going to... Благодаря. Ще представя основните елементи от проучването, препоръките и констатациите. Някои европейски инициативи са много важни за устойчивостта. Политиката за сигурност на мрежите, управлението на кризи и критичните инфраструктурни обекти. През изминалите няколко години се реализират редица инициативи, които са стигнали доста далеч по линия на подпомагане на устойчивостта на отделните държави членки. Европейската общност като цяло и комисията са основен двигател за много малки и средни държави членки. За повече държави членки е много трудно да реализират тези инициативи. И тук е много важна ролята на Европейската комисия. Има сериозно разминаване между способностите на големите три държави или 3 плюс 1 и останалите. Много държави членки все още не се занимават сериозно с този проблем. Киберсигурността не се ограничава само до Европейският съюз. Според мен една от най-интересните групи е групата на сертове, екипи за спешни действия, които не са част от е, официална структура. Тази група е много важна, за да се участва в нея човек трябва да е добър. Тук е, не всяка държава членка има възможност да участва по право. Ако има сериозен киберинцидент, може би тези екипи са най-добрата ни надежда да се справят с проблема. Но те не, се, не са единен европейски орган, в който всеки може да участва по право. Няма Европейски център за сигурност на киберполитиката. Няма един орган, който да следи развоя на събитията. А много неща се случват. Нивото на самозащита на европейските институции е много ниско. Не относително ниско, а много ниско. Атаките наскоро са само върха на айсберга но за много от инцидентите гражданите нямат никаква информация и не знаят. За щастие Европейският съюз е, вече предприема мерки, създава работна група за създаването на европейска група от екипи СЕРТ. Независимо от е, многото отделени средства, управлението на интернет все още е слабо. Слабо не от гледна точка на човешкия ресурс – според мен не се взимат предвид аспекти, свързани с външната политика и политиката на сигурност. Киберпрестъпността не играе почти никаква роля в общата политика за сигурност и отбрана, с няколко изключения. Прави се опит да се разработи политика за компютърните мрежи операции, съвместна политика, но всичко тече с бавни дейности, с бавен ход. По-важното обаче, че Комитета за политическа сигурност и другите комисии нямат възможност да се занимават с киберпрестъпността и сигурността. В момента този комитет не се занимава с киберсигурността, а Комисията за сигурност към съвета се занимава с този въпрос. Групата КОСИ, Комитета за вътрешна сигурност, не е ясно дали има правомощие да се занимава с този въпрос. Мисля, че целта е да има такива правомощия. Доколкото разбирам, органа КОСИ е посветен на вътрешните работи. А, тук не говорим само за вътрешни работи, за стопански действия и външни дейности. Европейският съюз не прави много пряко за киберпрестъпността. Има много групи, които са активни в международен план. Те бяха споменати от колечката и човек трябва да участва в тях, за да изгради стратегията за кибервласт. Атаката срещу хардуер, това е генеричен тип атака в киберпространството, която е най-опасната и най-трудна за преодоляване. Компрометират се отделни хардуерни устройства, като микрочипа, чрез които се атакува отвътре информационната система. Тоест, тук говорим за компрометирани маршрутизатори, сервери или чипове. Почти е невъзможно човек да се защити срещу такава атака. Защитни стени, антивирусни програми не могат да помогнат. Този въпрос е пряко свързан с политиката за външни работи. Проблема е много важен, но мисля, че се подценява в Европейския съюз и от комисията. Докато не добием ясна представа за понятието атака срещу хардуер, няма да можем да се справим с сериозния киберспионаж, на ниво между отделните държави. Правните аспекти, това е тема за отделно изслушване. По същество има само два правни акта, които могат да помогнат при сериозен инцидент. Член 427 и член 222, клаузата за взаимопомощ. И в двете клаузи има ограничения. В първия случай трябва да има официално обявена война, което е малко вероятно да стане, дори и при сериозна кибератака. Едва ли някой ще обяви война. Във втория случай трябва да действието да се счита за терористичен акт. Това не е толкова лесно. Например, атаките в Естония не бяха определени от Европейския съюз като терористично действие което означава, че нямаме правно основание да подпомогнем на Естония. Можем да използваме добрата воля, взаимопомощ, наказателно-правни е, актове, но нямахме актове на високо равнище, с които да се насърчава подкрепата. Това е друг въпрос, по който трябва да се поработи. Препоръките много важно е нивата на защита да се вдигнат. От опита на екипа ни сме установили, че нивото е много ниско. А под защита тук се включва всичко. Съхранение на данни, криптиране, акредитация и така нататък. Нивото на прилагане на... Значи, мерките сами по себе са добри, но те почти не се прилагат. Удачен пример са атаките от скоро, когато се оказа, че почти няма екип, който да реагира веднага. Трябва да се предприемат допълнителни мерки, за да се реагира по-бързо при подобни атаки. На следващо място трябва да се подобри нивото на акредитацията за целите на сигурността. Някои от най-важните звена в комисията, да речем Генерална дирекция Инфсо, които отговарят по тези въпроси, вършат много добра работа, проявяват, е, проявяват сериозни усилия. И в едно звено само малко служители получават е, допуск. И според мен трябва да се увеличи бройката на служители, които получават съответното ниво на допуск, тъй като става въпрос за голям обем атаки, които са класифицирани. Също така, трябва да се извършва обмен на информация, да се разработят публично-частни партньорства, широки мащаби. Всяка институция може сама да реши как да подходи. По въпроса да ви дам един пример. Генерална дирекция INFSO е, създаде групата EP3R, група за устойчивост. Тази група може да се разшири. Може да се включи цялата общо европейска финансова индустрия в ресора на групата. Отделните държави членки си имат подобно звено, но няма европейско звено. Аз се нуждам от европейско, защото никой от органите не работи самостоятелно, всички работят в една и съща среда. И когато има атака, тя не касае само една институция, обикновено всички институции. трябва да се изясни спешно ролята на вътреш... Комитета за вътрешна сигурност, Комитета за сигурност към съвета, PSC. Не е ясно кой дава информация на политическите ръководители, какви са каналите за информация. Насърчаваме Европейския парламент да провежда изслушвания, посветени на сериозните кибератаки срещу Европейския съюз, изслушвания през закрити врати. Има сериозни инциденти, за които нищо не се споменава. Между другото, давам се сметка, че програмата за акредитация на депутати се е разширила, което е много важна първа стъпка. Програмата за допуск. Но много важно е да добием повече представа за мащабите на проблема, техническите възможности, проблемите и евентуалните фактори. Трябва да се проведат изслушвания по темата. Трябва да се създаде и инструмент за финансиране за киберсигурността. Да ви дам пример с моята собствена държава. Една десета от е, територията на Германия и би трябвало да се нуждаем от една десета от средствата на Германия – ако Германия има 100 000 войници, нас не трябва 10 000. Но не същото е при киберсигурността. Ако в Германия за екипа са необходим 10-15 души, ние ще се нуждаем от 5, тъй като това е минималната бройка. За малките държави членки киберсигурността е много по-скъпа, отколкото за големите. А за малки държави, които не са толкова богати, колкото Австрия, има сериозни финансови проблеми. Това е въпрос, който трябва да се проучи. Европейският съюз определено има интерес да подпомага развиването на собствени способности от държавите членки. Както каза колегата от Чатманхаус, нуждаем се от координация на киберсигурността. Реализират се много добри инициативи, но те трябва да се координират и да се изгради връзка между тях и обща политика за сигурност и отбрана. Много важно да се ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за киберсигурността. Редица пъти са отправени такива призиви. Не е ясно защо не е ратифицирано от всички държави членки все още. Не мога да дам отговор, защо това е така, но така или иначе този правен акт е един от най-добрите, с които разполагаме. Киберсигурността трябва да играе по-важна роля в Европейската агенция за отбрана. В момента има програми реализирани от тази агенция, които касаят тази тема, но те трябва да бъдат съвременени, тъй като това е много сложна област и тук се нуждаем от редица фундаментални изследвания. Също по отношение на атаките срещу хардуер, основни страни като САЩ, Великобритания и Франция разполагат с програми, с които гарантират веригата на доставки. В САЩ даже си има специално предназначени фабрики за производство на микрочипове. В Великобритания и Франция програмите са малко различни, но преследват една и съща цел. Отделните важни елементи на оборудването, като микроекипите, да не бъдат компрометирани. Както казах, при подобни атаки човек нищо не може да направи. А ако има такава атака, някой просто ви взема системата и нищо не можете да направите. Трябва да се работи и с държавите, които не са членки на Европейския съюз. Това е много важна полука. Има една група, която работи с Министерството на сигурността в САЩ и с други важни фактори, като Русия и Китай. Те също трябва да бъдат взети предвид, да се изградят е, по целесообразност, по тесни връзки. Фондове за насърчаване на малки и средния бизнес в сферата на киберсигурността. Това е въпрос, който заслужава внимание. В някои държави, като Германия, съответното ведомство предоставя редица средства безплатно, които са съвсем ефикасни в подкрепа на управлението на риска, самозащита. Те са много полезни за малки и средния бизнес. Охваща се една малка част от потенциалния набор компютърни средства и средства за управление на риска, които могат да се предоставят, но е хубаво да се проучи дали Европейският съюз не може да финансира някои програми. Няма да споменавам марки, но има редица софтуерни програми, които в момента са безплатни. С домашно ползване човек може да си ги свали от интернет и да, да ги използва. Корпорации трябва да плащат. Въпрос е малки и средния бизнес трябва ли да плащат за тези програми, дали не трябва да ги получава и той е безплатно. Може би е хубаво да се проучи този въпрос и да види дали не може да се финансира програма за издаване на лицензи за малки и средния бизнес за да могат да получат достъп до тези средства, които са много важни и могат да се предотвратят около 90% от кибератаките с тях. Трябва да поговорим за киберпрограмата в контекста на общата външна политика и политика на сигурност. В тази програма трябва да се вземе пред колко важно е управлението на интернет. Вече казах, трябва да се дефинира интернет политическо, на политическо ниво, да се отчитат реалности на интернет, на кодовете. Не може да се работи в киберпространството без да се реши проблема с управлението на интернет. Това не е само въпрос с стопански измерения, а и с е, измерения, свързано с сигурността. Интернет играе голяма роля, не само в стопански план, но и в сферата на сигурността. И тук трябва да се предприемат мерки. Същото въжи за международните преговори, за разработването на норми за киберконфликти. Такива дискусии се водят в ООН, в други форуми, за които спомена колегата. Трябва да се разработят споразумения за поведение в киберпространството. Съществуващите актове не могат да ни помогнат, но е хубаво човек да определи нормите. Какво може да се прави, какво не може и така нататък. Дискусиите вече се водят от около година. Европейският съюз не играе голяма роля тук и основните ценности на Съюза не се ангажират. Но искам да кажа, че тези въпроси опират точно до основните ни ценности. Дипломатическата служба, киберпространството също трябва да бъде взето предвид. Препоръките са от 3 месеца, което е много време в е, сферата на киберпространството. Надявам се, че дипломатическата служба ще възприеме препоръките. Сигурността е не по-малко важно от е, сътрудничество между полицейски и военни органи. Затова е много важно дипломатическата служба да може да работи по тези въпроси в представителствата и в Брюксел. Трябва да поговорим за общо европейска реакция на сериозни кибератаки. Това не означава, че имаме и ясни параметри как да се реагира, но по същество размахването на пръст в политически план, е, демарши е много важна спирачка, възпиращо действие. Ако има възможност за сериозна кибератака срещу една държава, членка или институция, Европейският съюз може да излезе с политическа декларация и това вече е възпиращо действие. За тази цел обаче трябва да поручим кой носи отговорност, PSI, Комитета за вътрешна сигурност е, или политическото ръководство. Трябва да се осигури по-добра координация на съществуващите инициативи на комисията. Голям набор инициативи се реализират, които са секретни, трудно се координират Даже и хората, които участват в общата политика за сигурност и отбрана, не знаят за тях. Така че е хубаво тук да се извърши оптимизация. Разработването на политики е процес, който започна през 2009. Сега буксува, той трябва да продължава. Нуждаем се от сериозно увеличение на ресурсите. Това касае секретарията на съвета, комисията, дипломатическата служба. Много малко хора могат да се справят с този въпрос по-настоящем. Повечето от тях са в Генерална дирекция ИНСО. Така че трябва да се увеличи бройката на служителите, които могат да предприемат аналитични действия. Трябва да се осигури по-добра комуникация между тях, да се разшири потенциала. Тези хора ще са основните цели, основните обекти на атака, така че трябва да се осигури една защитена система за комуникация между тях. Във Франция, в САЩ, Великобритания тъкат много проучвания, но малките държави членки нямат достъп до научно-развойната дейност на новите технологии и разликите между големите и малките само ще се задълбочават. На последно място, международните организации активни в тази сфера. Трябва да се върши анализ от гледна точка на общата политика за сигурност и отбрана, да видим дали тя не може да бъде ангажирана в двустранен и многостранен план – ако не разберем за какво точно става въпрос, няма да можем да разработим съответните мерки. С това стигаме до края на презентацията. Благодаря и ако имате въпроси, заповядайте. Благодаря. Има ли въпроси на този етап? Господин Гава. Благодаря. Чудя се следното. Наистина, това е една нова област за мен. Лично отлично беше изказването, което бе направено. Но, могат ли всъщност е, хиляди хора да бъдат убити, ако една система бъде затворена? Наскоро в Мюнхен нашия вътрешен, вътрешен министр засегна този аспект на война и кибератака. Кога една атака се превръща в военно действие? Когато, например, една армия пресича граница и атакува определена държава. Как кибератаката се превръща в военно действие? Благодаря. Благодаря. И аз бих искал да благодаря на двамата оратори. Успяхме, слушайки ви, да разберем, че наистина темата е много сложна. В първия екран, който ни показахте, че дори не се изписва по един и същи начин терминологията, която се използва. Киберпрестъпление, кибервойна, кибератака. Всичко това наистина е много сложно. Естествено, това значи, че ние освен това, работим изключително много в интернет среда, както в личния си, така и в служебния си живот и всеки би могъл да стане жертва на извършителна атака. Това е въпрос свързан с външна вътрешна сигурност, економически правонарушения и спорове, които биха могли да бъдат водени между частни субекти. Вашето изказване беше много интересно и всъщност относимо към много комисии в нашия парламент. Ние в нашата подкомисия организираме и слушваме е, всичките тези е, ваши изказвания. Темата е определена от нас и е, трябва да насочим вниманието си към проблемите, свързани с външната сигурност, защото от гледна точка на нашата подкомисия това е най-важното. Така че тези въпроси, които ми, е, ви задаваме, са насочени именно в тази област. Казвате, че няма все още решение. Единият проблем който е водещ, е да се разбере откъде тръгва една атака срещу информационните системи. Говорите за частни е, хакери, отделни лица или пък някой, който работи от името на правителство. Правителство, което му е възложило задача да застраши конкретни е, системи в областта на енергетиката или военната отбрана, например. Няма значение по принцип. Проблемът е да се уточни откъде идва атаката, кой е източника й. И въпросът ми е следния. Има ли начин да може да се реагира по законосъобразен начин? Може ли да се действа а, възоснова на принципа целта на атаката, кой точно е цел или мишена на атаката. Може ли да се използват конкретни средства, когато говорим за вътрешна сигурност? Какво се случва, когато става въпрос за економически престъпления? Или пък как може да се използват срещите средства от атакувания спрямо атакуващия. Какви са средствата за защита? Как може да се реагира изобщо? Според вас това, между другото, допустим подход ли е, за да може да има съизмеримо действие за защита при атака? Не би трябвало да говорим само за отбрана, би трябвало да говорим и за атаки, атаки, които имат превентивен характер. Имам предвид една атака срещу, например, атомна централа. Какво може да се направи, че да се възпрепятстват подобни действия? ако целта е да се бомбандира, например, съоръжения, които се работи с уран или различни ядрени съоръжения, така че в крайна сметка те да бъдат изведени от възможност за експлоатация. Какви методи могат законосъобразно да бъдат използвани с цел превенция? и възпрепятстване на една подобна възможна атака. Това е въпросът ми. Говори нашия председател на комисията за член Пети, ключов член за НАТО, по който се водят преговори, но още няма споразумение – дали кибератаките попадат по смисъла на член 5. Ще трябва да реализираме напредък този насока. Имате думата. Следващия оратор. Благодаря. Мисля, че дебата е съвсем навременен, за съвпада с сериозни инициативи в рамките на натовските действия. Както вече отбелязахте, този факт ни кара да мислим какво всъщност правим ние в Европейския съюз. В общият контекст на презентацията преди няколко дни е, има е, издаден доклад на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, също на временен документ и на интернет страницата се правят общи заключения за отделните доклади и се посочва, че държавите членки имат е, различна готовност по отношение изграждане на системи за сигурност и издръжливост и а, е, е необходимо да се изработи една обща национална стратегия. А, е, в този смисъл Отчитам и аз, че няма голям напредък от 2006 година, създа... момента на създаването на Европейската стратегия. Комисията отчита ситуацията с предложението 2011 година за създаване на една мрежа за а, екипи за бърза реакция при компютърни инциденти на национално и европейско ниво. Според мен, предложението на комисията е правилната посока насочено, но не е достатъчно и все още има много какво да се направи. Необходимо е да има последователна политика на европейско ниво и да се разработят нужните способности в НАТО и Европейския съюз, за да може да се предотвратят всякакви кибератаки. Sorry. Uh, И трябва да отстояваме превенцията, не е, е, реагирането като метод за борба с атаката. Тоест, по-добре е да се избегне една възможна атака. Необходимо е да се работи координирано, когато е възможно, без припокриване. Можете ли да ни дадете ясна оценка за мерките, които се предлагат от комисията? Какво мислите за тях? Каква е сегашното положение на нещата? И тъй като започнах с препратка към Европейската агенция, искам да продължа именно с приложимостта на тази агенция. Необходимо ли е да се модернизира а, и а, у, съответно продължи мандата, който трябва да скоро да изтече 2012 година. Може ли да се съгласите по отношение значимостта и полезността на тази агенция за държавите членки Европейския съюз и какъв е приноса към киберсигурността? Благодаря. Благодаря, господин Бутикофер. Äh, äh, Благодаря. Благодаря на ораторите за изказванията им хвърлиха една ясна светлина върху положението. Сега има много повече въпроси, отколкото по-рано имах, но разбира се, не мога да ги задам всичките. Ще насоча въпросите си към управлението. Каква е ролята му в тази област? Първо, каква е връзката между е, Европейския съюз и държавите членки? Разгледахме малките или по-малките и по-големите по размер държави членки със съответно техните възможности за реакция. Много ясно разгледахте този въпрос. На практика всички държави членки биха искали да дадат своя принос, за да могат всички съвместно да участват в борбата срещу кибератаките. На второ място, както очертахте картината, повдигнахте различни проблеми. Що се отнася до сигурността на марките за киберсигурност? Поне разглеждани от военна гледна точка. Също тук се засягат проблеми, свързани с управлението до каква степен от Праната или министерствата на вътрешните работи могат да се справят с тези въпроси? Какъв е опита, който е събран по отношение на евентуалното им сътрудничество? На трето място, Русия и Китай споменахте със съответно ролята на общността от хакерите в тези държави. Какво се прави по отношение на този въпрос от Европейския съюз? Не казахте също така какво се случва с общността хакери в Европейския съюз как те биха могли да бъдат включени, за да се борят и те с този проблем. Включени ли са или нещо, се отнася до общата, вътрешна, общата външна политика, политика за сигурност? Това е един важен въпрос. Какви са подходите, що се отнася до сътрудничеството и избягването на припокриване на организации и мерки? И в заключение – Както казах, споменахте Китай и Русия. И казахте ясно, че тези страни са всъщност извършители на актове, насочени към противодействие на нашата позиция. Искам да ви попитам, какво обаче се предприема по отношение на тези страни? Възможно е самите те да станат жертви на подобни атаки. Какви основи има за евентуално сътрудничество, що се отнася до установяването на международни нормативи по отношение на Китай и Русия? На последно място, вие споменахте е, въпросите свързани с е, възпиращата функция и функцията за издръжливост на системите. Вие споменахте, че САЩ е, изключително много отстояват принципа на много сериозната функция възбра... възбрана. Thank you, Благодаря, Ерин Хаузер. Ja, herzlichen Dank. Auch ich möchte mich recht herzlich bedanken für die sehr kompakte Studie. Благодаря. Благодаря за вашето, вашето изказване и споделяне на заключението от проучванията. Комисията по бюджетен контрол винаги се интересуваме от разходите, така че бихте ли ми казали, има ли някакви разчети относно разходите, които а, се а, налага да се правят, свързани с борбата с киберпрестъпленията, колко се инвестира от страни като САЩ, като Франция, като Германия и други страни. Това ще бъде интересно от наша гледна точка, за да продължим дебата. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашите изказвания. Сега искам въпроси, да задам въпроси, свързани с системите. Нямаме дефиниция за киберпространство все още. Дали е процес, дали, какво представлява точно, но вероятно най-важното е превентивната работа. Бихте ли се спряли на някои добри практики, насочени към предотвратяване на подобни атаки не само от държави, но и от частни компании, частни субекти, асоциации? Втория ми въпрос е свързан с разследването и преследването на подобни престъпления. Съжаление, общ подход все още не е факт в този област. Държавите членки нямат капацитета да имат ясна и точен процес на преследване на подобно преследване, имайки предвид трудностите, свързани с липса на опит, експертен опит или капацитет на държавите да отделят съответно човешките ресурси. 2008 година знаете, че съвета взе решение да се изгради национална платформа не зная дали държавите членки вече имат тези национални платформи, дали са създадени, защото тези престъпления са по-интелигентни и много бързи а, от сравнение с съответно ответната реакция на държавите членки. Благодаря. Благодаря, Палескис. Благодаря. Извинете ме не можех да участвам до сега в дискусията, защото трябваше да гласувам в друга комисия. Но искам да се обърна към ораторите. Кибероръжието е най-съвременното модерно оръжие и киберотбраната е най-новата форма на отбрана. Но има паралели, които съществуват между оръдият и артилерия, например – Ако имате а, добра защита, може би тогава куршума няма да може да премине. А, а ако технологията позволява куршума да пробие бронята, тогава какво се случва? Възможно ли е в крайна сметка да се изгради една система, която да бъде е, недосегаема за атака и как изглежда такава система? Thank you, Chairman. Uh, that was really, really informative, very Благодаря. Много интересни бяха изказванията. Вече бяха зададени въпроси, които се интересувам и аз, но бихте ли се спряли малко повече по отношение на хардуерните атаки? Споменахте този проблем. Засегнахте и опасността, която крият подобни атаки. Какво е това? Атак, вър... Атаки върху кулите, върху компютрите, върху мрежите, върху серверите. Бихте ли ни разказали малко повече? Благодаря. Благодаря много за множеството интересни въпроси. Поред ще им отговарям. И също ще дам думата като допълнение на моята колега. Първият въпрос по отношение на опасностите от една кибератака и също дефиницията на кибервойна. Колко лоша, колко тежка може да бъде една атака? Това е един от най-оспорваните въпроси през последните 10-12 години. Трябва да кажа, че от е, експертна гледна точка и хората, които са вътре в нещата, това не е толкова важен въпрос. Те винаги са лоши, тежки. Въпросът е а, дали могат да причинят още повече вреда и как да ги решим, а не само да приказваме. За да цитирам експерта от а, а, Белия дом, има кибервойна на думи по-скоро. А много често това са, а, зад всичко това има политическа мотивация и някакви пререкания между отделните министерства – така че, когато решим този въпрос за борбата между думите, ще решим и основния въпрос. На техническо ниво кибератаките могат да бъдат много сериозни. Те наистина могат да причинят огромен хаос. Един кошмарен сценарий. Е, и а, те едва ли ще приличат на ядрена атака, но са близки до нея. И, а, и двете обаче, за щастие, са малко вероятни да се случат. Но наистина, всичко, което сте гледали по филмите и което сте чели, може да се случи, но дали ще се случи, дали е реалистично да мислим за това е второстепенен въпрос. Сега важният въпрос и на него ще се спра повече. Има ясни дефиниции на, дефиниции на кибервойна една кибервойна е еквивалентна на конвенционална военна атака. Миналата година през юни в ООН се говори за това. кибершпионажът, който също е много важен а, а, въпрос, не е акт на кибервойна. Унищожават се а, информация, става срив на системи, но дали да се счита за военно действие? Втори въпрос – а, два интересни въпроси. Как да от... реагираме? Дали да се откликне със същите средства? И подобен въпрос от друг колега тук. И превентивни действия. Първо, как да се реагира, как да откликнем, дали със същите средства. Интересна аналогия. Аз съм говорил по тези въпроси много и сега го споменах интервю бе проведено с мен преди два дни по този въпрос. Е, Международният е, валутен фонд, е, знаете, че също е обект на недържавни извършители. Това е една глобална институция, има си свои средства за разследване и затова проблемът по същество е глобално. Зависи от съответното правителство какво да реши при МФЕ. Става дума за недържавен сектор, за частния сектор. Аз съм работил с експерти съвместно. Използвай крадец, за да хванеш крадец. Т.е. използвай европейски хакери, които да се борят с китайски, руски и така нататък, каквито и да са. Т.е. нашите способности от гражданското общество да ни позволят да проведем защита и а, да, да видят, а, да стигнат до извършителя. А, за повечето хора в а, тази а, зала, например, можем да ви дам за пример естонската, грузинските атаки и докладите, които бяха изготвени. Те бяха изготвени от институции на гражданското общество. Бяха проведени брифинги с разузнавателните служби, по медиите се даде гласност и медиите попитаха гражданското общество и експертите. Ние ги инструктирахме по това какви средства сме използвали. така че недържавните атаки обикновено водят и до недържавни извършители. Следващият интересен въпрос. САЩ е, разбира се, привърженик на всичко това, като има доводи ако да речем се бомбардира някакво устройство, е едно нещо, но кибератака в случая ние борав, боравим с един малко по-различен въпрос. Но и тук съществува, а, освен намерението, един вторичен въпрос. А, а, когато се атакува една а, ракета за дълго. А, една ракета, тя може да бъде унищожена посредством копиране, възпроизвеждане и така нататък. Аз съм загрижен от факта, че а, често имаме дебат а, с представителите на а, а, организациите за борба с кибер а, а, атаките, а, че а, става а, очевидно, че няма ясна позиция по всички тези въпроси този, който създава тези хакери и създава оръжия, те съществуват в продължително време и трудно се унищожават. Да, меките атаки са по-добри, отколкото твърдите атаки. Защото все повече и повече многобройни стават кибератаките по въпроса за напредъка в Европейската стратегия за сигурност. Те също, това е също важен въпрос в нашите доклади. За съжаление, не много се е случило една оценка на предложенията на комисията. Ние също имаме отношение по това в нашия доклад. И се запознах с доклада и с големи подробности ролята на държавите членки и какво се прави. Всичко, което се прави, се приветства, разбира се. засилване капацитета на държавите членки да следват тези препоръки, както в технически контекст, всичко, което се предлага, но и в финансов. Дали са в състояние да платят за хората, които ще работят, т.е. необходимостта от структурен инструмент. Тук има големи пропуски, големи празноти. Така че, защото обикновено ползите отиват в големите играчи, а не в малките играчи, бонусите. По отношение на мандата, на мандата на ЕНИСА, ние приветстваме разширяване и моята колега също го спомена това защото е изключително полезна и тези екипи, така наречени сертове, са изключително функционални. Аз лично предпочитам друго а, седалище в, в Ениса, но това не е толкова важно. А, функцията в Атина, например, функцията на Ениса е да а, изготви обективен гледна точка на атаките от трета страна, така да се каже, от страничен наблюдател в рамките на рамковата директива. ни се играе оперативна роля, защото предоставя много важна информация за, за инциденти и за случаи на пробив и на срив. Неща, които повечето от държавите го нямат. Аз съм говорил с представители на отделните държави, с представители на разузнавателните им служби. И а, аз надявам Ениса да не изпусне топката, така да се каже, да не я остави да отиде в друго поле. Въпрос четвърти. Да, ние а, наистина сме проповедници на по-голяма помощ за по-малките държави, защото те изпитват сериозни трудности и няма откъде да генерират необходимите ресурси от техническа, интелектуална, финансова гледна точка въпроса, който трябва да се зададе е доколко са готови по-големите държави да подкрепят. Това е изключително важно. От традиционна гледна точка големите държави са малко се въздържат от готовност да подкрепят тези инициативи. Много от инициативите комисията ги препоръчва на двустранно ниво. Ако някой отиде и поиска помощ, аз ще кажа, че без да казвам имената на тези държави, че тези малки държави, които са получили такава помощ, след като са поискали, са получили много добре, добри е, резултати, са отбелязали добри резултати. Така че на двустранно ниво тези държави, големите предоставят помощ на по-малка държава, но на, на по-малка държава, но е, много често не се а, делегират необходимите средства там, където най-много са необходими. За най-добрите специалисти и за най-високи възможни постижения. Тоест, а, трябва да има и политическо решение. Заслужава си по-големите държави членки да разберат, че от жизнена важност да се изгради цяла система на способност на Европейския съюз. Този въпрос ще се разглежда на още по-широка нога. Рядко една държава е атакувана от друга страна, а по-скоро посредством друга страна и трябва да се идентифицира. Тоест една транзитна роля играе някоя държава. Белия дом бе атакуван през юли 2010 година от една мрежа, серверите, сърверите, командните сървери бях, се установиха, че са в пет държави. Една от тях е била Австрия. Ако същото се случи в Европа, да речем в Германия, Германия бъде а, атакувана а, и се локализира такъв сервер в а, като източник в Австрия. Ще бъде интересно да се види как, например, Австрия мобилизира отклика, реакцията за борба. Дали има съответната капацитет, инструменти, правни инструменти, дали са на лице, дали има ресурси, за да атакува проблема защото тук той е атакуван, а, се атакува не самата Австрия, друга държава членка. Тоест дали имаме възможност да покрием всички държави членки по отношение на киберсигурността, за да не може ни, ни по-малките страни да бъдат по-уязвими, само защото имат по-малки лък капацитет, по-малки способности. Не е само военен а, кибер, а, киберпрестъпленията, не са само военни и не са изключително от е, военно естество. Те са комбинация от две фактори – граждански и разузнавателен, които са доста различни един от е, друг. И ние в никой а, е, случай не бихме искали а, да има атака и върху а, двете, защото а, по едната линия се предоставя информация от а, правителствата, да речем към а, а, военните власти а, и им се казва някой друг е атакуван. Тоест по-добре е да се разглеждат тези неща по-отделно. Военизацията на киберпространството е по-скоро американски проблем, защото такава е структурата на тяхното правителство и по този и се дължи на характеристиката на делегиране на отговорности. В Европа това не е много важен въпрос, тъй като военните структури не играят водеща роля. Те си отговарят със своята собствена киберсигурност, киберотбрана и те търсят сътрудничество с други държави членки в съответната област но а, това е една функция за управление на кризата като а, последно средство, към което да се прибегне. Най-добрите практики на други държави, да, това е много важно. Аз може би ще ви дам два примера. Модела на Франция, но сега няма време да навлезам в подробности. Великобритания, Германия и също има много позитивни новости извън военна, военните са в областта на която не е във военната сфера и накрая швейцарския модел, макар и държава не е членка на Европейския съюз, една държава от среден мащаб 20-30 милиона население и от, отлична система – с много добри граждански оперативни функции. Разбира се, във време на криза се консултира и правителството на държавата, но целият контрол е в ръцете на граждански структури за случаи на голяма криза. сега въпросът за Европейския пак в рамките на Европейския съюз, как да се използват хакери. Но не става дума да се използват хакери, да атакуват хак, хакери, а да се използват а, а, структури на гражданското общество а, като източник и възможност за защита. И най-вече е важно да се даде възможност на гражданското общество да подкрепя действия насочени към установяване на а, източниците, на извършителите. А, ако има да се установи дали става дума за държавна атака или не. А, разбира се, тези, които правят атаки в пробиви в държавния сектор, търсят финансова полза, финансова информация и така нататък. Такива атаки са толкова комплицирани и толкова секретни, че те не стигат до средствата за масова информация. Но извършителите могат също да бъдат държавни играчи, така да се каже. През 2009 година в ЦРУ имаше подобна, подобна атака и бяха направени изявления кибершпионажа е наистина вече един нормален бизнес, когато се, едни се опитват да откраднат информация от други. И никой няма да каже как не ме е срам. Недържавните извършители обаче или играчи на сцената са по-голямата опасност. Няма да ви отнема много време. Те са опасни, защото могат да бъдат използвани от правителствата и да действат независимо. Мислите, че оперират независимо, а всъщност са под контрол на държавата. И ако в ситуация, когато има и политическо напрежение в страната, стане така, такъв пробив. Как ще знаете дали правителството е замесено, дали то е поръчало този, да речем, терористично действие или така нареченото фалшива тревога, операция фалшива. Някоя друга държава а, улавя мрежата, атакува я. Това са сценарии, за които често говорим и тогава истинска кибервойна се случва и е, сме свидетели на инциденти. За дублиране, избягване на дублиране на усилията, колегата ми ще говори повече за това. НАТО, например, върши едни неща, има си, така че да няма дублиране с Европейския съюз. едната организация има едни центрове или агенции, другата ги няма а, няма опасност да се дублират. А, и се надявам колегата ми да ме подкрепи, защото всъщност НАТО не прави кой знае какво. Това е лично мое мнение. Не прави кой знае какво в тази област. Набързо останалите въпроси. Китай а, и Русия като противници, дали има такова естество, но има и а, приятелско а, приятелски характер може да има. А, Русия е загрижена за киберпрестъпленията и ние подкрепяме Русия в тази нейна загриженост. И Китай също е загрижен от аспекти на евентуална атака срещу своята а, инфраструктура, дали да я подкрепяме, разбира се. Няма да коментирам операции в САЩ. Когато получа информация, мога да разподеля с вас. САЩ има наистина един активен интерес да, да докаже, че има възможност, капацитет за въз, възпиращи действия. Проучвания са направени. Аз мога да ви предоставя допълнителна информация. Например, един, едно звено има в САЩ, което а, разглежда последиците от кибератаки и проучвания в тази област. Ние го нямаме в Европейския съюз, а би било много полезно. Превенция, да. Превенцията а, а, едва ли мога сега да ви цитирам най-добри практики в тази област, но пак ще кажа, че най-добрата практика е когато имаме най-добра профилактика. Защото много често наистина могат да се случат атаки. Дали имаме щит, подобен на щита в конвенционалната война. Говорихме, ние говорим от академична гледна точка – от една страна е невъзможност е, една отбрана да бъде по-добра от е, нападението. Може да стане възможно в е, бъдеще. В момента, честно казано, е невъзможно защото а, управлението на интернет ни показва колко комплициран е цялата област и трябва да навлизаме в по-големи детайли, за да можем да сме по-успешни в а, а, отбраната. И накрая атаки върху хардуера. Много важен въпрос първите атаки бяха регистрирани някъде през 80-те години. Една такава атака срещу Съветския съюз, много деструктивна, това е кибератака, но не се прави по интернет. Няма интернет връзка. Тя се е насочена към самата базисна инфраструктура. Серверите, рутерите, чиповете и така нататък. А, разбиват се кодовете и по този начин става възможност да се контролира а, хардвер. Те са много сериозно явление и когато говорим за конфликт между държавите, това е едно от нещата, когато а, точно извършителите на престъпления се възползват за да организират такива атаки. Благодаря. Uh, good... Uh, Александър представя много добре оперативната, оперативните реакции и аспекти свързани с военната защита. Като дългогодишен държавен служител има малко по-широк подход към управлението в киберпространството. Сега ще се опитам да се спра на функционалните аспекти свързани с вашите въпроси. От въпросите пролича, че има объркване. Не е ясно кой трябва да реагира, Министерство на вътрешните работи, на отбраната, разузнавателните служби и така нататък. Когато разработвахме стратегията за киберсигурност в Естония, извършихме анализ около половин година и на едно голямо мероприятие попитахме заинтересованите страни какво мислят за реакцията. Отговорът е, че вие трябва да реагирате по места. Вие не можете да разочаровате вашата страна, системата трябва да работи. Няма значение кой ще реагира всъщност. Много важно, е, по-важно е да има реакция. Ролята на военните намалява в новата киберепоха. Ако разгледаме еволюцията на конфликтите от Първата световна година, Първата световна война, имахме териториални конфликти, а сега всичко се измества в киберпространството. Така че начина по който ще се водят тези конфликти в бъдеще се променя. Традиционната роля на военните при мащабна кибератака ще е много малка. Съжалявам, е, че ви казвам това. Военните могат да играят малка роля, но при голяма кибератака цялото общество трябва да реагира. Всичките критични обекти, които ще бъдат атакувани при подобна атака, се поддържат от стопанските субекти, от доставчиците на критични инфраструктурни обекти. И възниква въпроса за технологиите и квалификацията. Военните не знаят как се експлуатира електрическата мрежа, далеко съобщенията. Тези, които работят с тези мрежи ежедневно, те трябва да реагират при такава атака, защото в крайна сметка целта е да се унищожи дадена услуга. За щастие, кибератаките да, възможно е да се унищожават е, дадени обекти, но унищожаването не е в голям мащаб. Така че се променя характера на конфликтите и на военните действия. Настъпва повратен момент. И трябва да обърнем голямо внимание на механизмите за гражданско реагиране при национално равнище първо и след това и на европейско. Не трябва да забравяме, че при всяка реакция действията се реализират първо на местно равнище. Няма значение, ако от Европа се спуснат дадени заповеди. Не така е устроена системата. Да, важно е да се координират действията между отделните държави членки, но все пак първо се реагира на местно равнище. Така че всички тези системи в различните държави членки, посветени на критичните инфраструктурни обекти, управление на кризи, те трябва да реагират при подобен тип нови конфликти. И бе казано, че превенцията е по-важна от реакцията. Така е, но същевременно трябва да се правят изчисления как да се реагира. Реакцията зависи от последиците на атаката. Ако те не са много големи, няма смисъл да се предприемат национални е, действия за управление на, реак... на кризата. Ако са атакувани две банки, лошо, лошо за тези две банки. Ако са атакувани хиляди стопански субекти, то тогава трябва да има национални мерки. А кога се задействат мерки на европейско равнище? Когато са засегнати две-три държави членки едновременно. Аз гледам на положителните аспекти, по-малко унищожаване при бъдещи конфликти, бъдещи военни действия, повече сплашване, както в е, Естония. Дадена държава иска да покаже на Европа, че, е, че на Естония, че е нищо и че няколко хакера могат да попречат на функционирането на държавата. Така че показване на несиметричност на мощта ще бъде един от основните аспекти на бъдещите военни действия. Използване на недържавния сектор и прикриване на атаките в недържавния сектор. Това са тенденции, които ще продължат в бъдеще. Трябва да видим как е уреден въпроси за проследяемостта. Ако можем да извършим проследяемост, да видим кой е извършителя, това е много важно за наказателния процес по-късно. Трябва да се прилагат международните норми за въоръжени конфликти в киберпространството. Това е много важно. Ще бъде важен аспект. През следните 5 години Европейският съюз трябва да участва много по-активно в тези дискусии. Що се отнася до начина по който си реагира, трябва да си реагира съразмерно спрямо заплахата. Ако имаме атака срещу един стопански субект, реакцията ще е наказателно преследване. Има киберспионаж срещу правителствата, промишлен шпионаж. Това е така. Но ако гледаме, ако видим какви са разходите за обществото и економиката, ще видим, че е, киберпрестъпленията са много скъпи. Киберпрестъпниците са много по-добре финансирани даже от някои държави членки. Това е сериозен проблем. Статистиката е на лице. Европол мисля, че изготвя едно проучване колко ще струва кибератака на държавите членки. Великобритания и другите държави се опитват да направят изчисленията. Проблема е, че фирмите не искат да съобщат информация за реално претърпените загуби. Статистиката за киберпрестъпленията никога не е точна, защото никога не дава точни цифри. Някои фирми може да са дали такива цифри, но даже и след атаката в Естония ни беше много трудно да получим информация от е, банките ни, какви са економическите щети, които са претърпели. Това е реалността. Относно мерките на Европейския съюз, е, Съюзът заделя много средства за правоприлагащи дейности, изграждане на капацитет, изграждането на способности в сферата на правоприлагането е въпрос, е, по който трябва да се работи от Европейския съюз и в бъдеще трябва да се предвиди по-голям паричен ресурс за тази цел. Предупредихаме, че времето изтича. Значи всичко опира до управлението в киберпространството. Киберсигурността не опира до технологиите, а до управлението как в национален план или във вътрешно фирмен план, организационен план може да се направи така, че да се управлява защитата на критичните е, киберактиви. Въпросът е по-скоро организационен. И това е въпрос, който заслужава внимание. Хубаво е, че имаме най-добри практики в държавите членки, в отделни организации, По въпроса за големи и малки държави членки, това е изкуствено разделение. В киберпространството всички сме равни. Това е проблема. Големите държави може да имат по-голям капацитет, повече средства, но същевременно в тях има и повече потенциални обекти на нападение. Дали си малък или голям киберпространството няма значение. Единственото е, че малките трябва да плащат повече, за да изградат една минимална способност и капацитет на национално равнище. По въпроса за НАТО и Европейския съюз и двете организации се движат в правилната посока, според нас. НАТО е военен съюз с цел защита на военните системи първо и системите за критична комуникация – До голяма степен тук говорим за военни системи, класифицирани системи. Според член 5, да, НАТО ще реагира при атаки, но не е ясно как. Отговора не е еднозначен. НАТО ще реши как да реагира с военни средства, стопански, но механизма за колективна реакция може да се стартира, ако има кибератака. Но Европейския съюз и НАТО могат да обединят сили Едната организация отговаря за военния аспекти, другите за гражданската. Но може да се работи по линия на системи за ранно предупреждение, колективни мерки. Трябва да се положат повече средства и да се реализират тези механизми за управление на национално равнище и на европейско. Благодаря, нами към втората част на дискусията. Господин Вилалонга и представители на комисията. Uh, thank you, Mr. Chairman. Would like first to, to thank for inviting the participate at this. Благодаря за поканата и за участието в тази тема, именно киберсигурност. За мен е чест да бъда сред вас и да разгледам тази тема в областта на киберсигурността. Надявам се, че в края на моето изказване ще останете с впечатление, че има редица инициативи, които вече са факт и киберсигурността се намира на много високо приоритетно място. Аз всъщност съм в момента изпълняваш длъжността ръководител сигурност на политиката. Нашето звено координира дейността в Европейската агенция за външна дейност, служба за външна дейност, свързане с всички дейности по отношение на приоритетите в областта на сигурността. Използват се всякакви налични средства и мерки от е, политически разговори и диалог, международни споразумения, програми за сътрудничество, за стабилност, както и всички останали марки, които попадат в мандата на нашата служба. Работим с комисията, с съвета и разбира се с държавните членки, заедно и с Европейския парламент за укрепване на сближаването политиката в областта на сигурността, включително киберсигурността. Надали има проблем, който по-добре е да посочва връзката между вътрешната сигурност и външната, както киберпрестъплението и киберсигурността. Това е сериозен проблем не само за отделно лице, но и за стопански субекти, за цели държави. Сигурността е изключително важен аспект. Необходимо е да се обменя информация, да има технически контрол – няма да преувлича, ако кажа, че няма сигурност, ако се изключи киберсигурността в днешно време. Е, знаете, използва се за най-различни цели, престъпни цели, които могат да нанесат огромни щети, милиони евро за шпионаж срещу е, както стопански субекти, така и правителства, а освен това е, за всякаква форма на изнудване и също така военни е, престъпления. Но знаем, че имам, за съжаление, примери за саботаж в областта на промишлеността, които са кибератаки по своя характер. Декември 2008 година се дефинира киберсигурността като нов приоритет за Европейския съюз и се посочват измеренията на този проблем. Необходимо е да има а, интеграция и единна политика по този въпрос и за това а, в Стокхолмската програма а, тази тема заема много сериозно място. По отношение е, ролята на службата за външна дейност, може да кажем, че трябва да се работи съвместно и ще ви дам само два примера. С САЩ, например, както знаете, 2010 година има създадена съвместна група между САЩ и Европейския съюз – което всъщност е следствие на декларацията от срещата на върха през 2009 година за укрепване на диалога между Европейския съюз и САЩ и сигурен съм, че колегата ми от комисията ще ви информира за дейността на тази работна група. Нещо много важно е, че на 16 май тази година САЩ публикуваха своята стратегия за киберпространството, един документ, който подчертава необходимостта от международно сътрудничество и в този документ е посочен и Европейския съюз. Индия. На срещата на върха през декември с Европейския съюз е, е, се стигна до споразумение за сътрудничество в областта и на киберсигурността и нашата служба покани е, индийски експерти на семинар за обсъждане на основните проблеми, свързани с киберсигурността. Ние работим съвместно с Европейската комисия и през месец октомври 2011 година ще бъде организиран семинара. Нашата служба също така поддържа връзки и с НАТО, що се отнася до киберсигурността. В Лисабон миналия ноември на срещата на върха в НАТО бяха обсъдени мерките за сигурни, сигурност и спешните мерки. Политиката ще бъде, надявам се, одобрена като цяло през месец юни. Ние поддържаме контакт, обменяме информация с нашите партньори и върховният представител по сигурността е, редовно дискутира този въпрос и не включително на последната среща с господин Расмусен. Разглеждаме възможността киберсигурността и престъпленията да бъдат сред основните приоритети на пакта за стабилност. Сега работим по тази стратегия, която надявам се, че ще бъде предоставена на държавите членки през предстоящите седмици в готов вид. Интересно е да се подкрепи издръжливостта не само на Европейския съюз, но и на нашите партньори, както и да се предприемат действия за бързи реакция срещу извършителите. Необходимо е да се създадат екипите за реагиране при компютърни инциденти със съответната правна рамка, която е необходима за тяхното действие в областта и на международното сътрудничество и съответно Конвенцията от Будапеща по отношение на политическия, е, комисията политическа, по политически въпроси и сигурност. Най-интересно, вероятно, за вас ще бъде е, следния факт. Само преди няколко дни, на 1 юни, бе организирана среща с КОСИ, Комисията по вътрешна сигурност, където точно се разгледаха въпросите как да се е, обединят аспектите на киберсигурността и да се обхванат в общата политика за сигурност. Ние ще работим в международен план в тази насока. В рамките на тази дейност и военния състав също така Знаете, че отделни агенции работят по този въпрос, както и Европейската агенция за отбрана. Вече три години се разработват мерките по отношение на изграждане на способности, тригодишен план – Необходимо е вътрешно да разработим системите си в Европейския съюз, да има обмен на информация на стратегическо, политическо ниво по отношение за плахите, включително и мерките за тяхното намаляване и смягчаване. По отношение на киберотбраната и изграждането на екипети, това е един въпрос, който се разглежда от нашата политика. Между другото и комисията работи по този въпрос, както и агенцията. Ние сме и пресечната точка на всички институции, които се занимават с въпросите на киберсигурността Понякога партньорите трудно намират точно с кого трябва да контактуват по този въпрос, така че ние с е, голяма готовност представляваме всички свои партньори пред комисията и международните партньори в областта на киберпрестъпленията и киберсигурността. Има най-различни организации, регионални, национални, международни, на Американските щати, както и много други, които разглеждат тези въпрос. Преди няколко седмици лично аз бях в Куала Лумпо. Разглеждаха се точно въпроси по отношение отново на киберсигурността в световен план. По отношение на международните норми и стандарти, вече се намираме на едно много интересен етап от развитие на този база нормативна. Тя се разглежда и от САЩ. Както казахте, наскоро приеха своите системи. Министър Хейк наскоро участва на една конференция, където и е, господин Саркюзи в рамките на срещата на Г8 проведаха специална среща на 27 май. Е, необходимо е да се подготви и позицията на Европейския съюз. Що се отнася до координацията с държавите членки и другите институции? Държавните членки е, проявяват изключително голям интерес. Обединеното кралство, Германия, Франция скоро те публикуваха своите национални стратегии за киберсигурност. Необходимо е в рамките на пакта за стабилност да се разработят всички тези стратегии. Освен това, ние работим с съответните генерални дирекции, които се ресорни по този въпрос, за да може да се координират дейностите и ще се изградят междинни а, а, екипи. Първите дни на июни а, вече факт тяхното съществуване и в рамките на дипломатическата служба а, те вече работят. Както виждате, има редица мерки, които се предприемат по отношение на киберсигурността. Някои от препоръките вече видяхте и чухте. Надявам се, че скоро те ще се превърнат в реалност. Ще бъде интересно да изслушаме и други препоръки, защото в крайна сметка това е изключително важен въпрос, който е свързан с изпълнението на нашата стратегия за киберсигурност. Необходимо е да имаме ясни политики, план за действие и разписани мерки за противовес. Благодаря ви много бързо направих изказването си, защото знае, че нямаме време. Сервита. Благодаря, господин Сервита. Добро утро. Имам презентация, но в интерес на времето може би просто ще я прескоча. Може да я сложите на екрана. Казвам се Андре Сервида, заместник ръководител на звено АТРИ, отговарящо за интернет сигурност и средствата за масова информация. Много интересна беше дискусията, много ценни докладите на двамата оратори. И всъщност се направи момент на снимка на състоянието на нещата в момента и също какво е направила комисията като последни стъпки от март тази година в областта на защита на критична, инфраструктурата за критична информация. Какво наистина е състоянието на нещата в областта на киберсигурността в Европейския съюз и направеното от комисията? Сами виждате, че има редица аспекти. Първо, най-вече се спираме на гражданският отклик на киберпробивите и неща, които могат да се случат поради лошо функциониране или небрежност. И мисля, че тези въпроси бяха добре а, решени. А, т.е. как да се реагира при кибератаки. Разглеждаме гражданската, тъй като сме в контекста на гражданската и аспект, ние поставяме ударението върху превентивната страна, за да а, не само да раз, да установим опасност от атака, но евентуално да, снижи, да смекчим последствията от нея. В това отношение нашият ангажимент, ангажимента на гражданските участници е много важен. Аз като автор на доклада се спирам на средствата, на целите на възможните стривове и какви граждански ресурси могат да се мобилизират от частния сектор, от правителствената сфера и така нататък и как да се, да се насърчи една култура за борба с киберпрестъпленията. Лесно да се каже, но трудно да се реализира ние, разбира се, слагаме цялата дискусия в, управление, в контекста на управление на риска в обществото, в физическия свят, ние трябва да насърчим тази култура, тя да се разрасне. Защо? Защото управлението на риска е начина по който всеки ще може да разбере че играе роля, може да играе роля и трябва да играе роля не само в създаване на инструментите за защита, на собствените ви активи, ценности, информация, парични средства, но дори още по-важно, за да станем средството, мотора ние, за борба срещу онзи, който има зли намерения, да попречим на такива ни атаки. Всичко това е осветено в доклада и не става въпрос само за днес, а и за това как ще се развият нещата утре, но много важни. Днешните решения са важни, тъй като те ще играят роля в следващите пет години. Технологическият е, напредък и начина по който мобилната комуникация и интернет се променят е, радикално с всеки изминат ден. И именно за това трябва да гарантираме, че Европейския съюз ще, бъде, ще има готовност да насърчи своите а, е, ценности, своите активи и да изведе напред приоритетите за това, кое е най-ценно, кое трябва да бъде опазено и споделено и разбира се, най-вече да се опази цифровата среда от такива атаки. Да се вземат мерки за засилване на стабилността и гъвкавостта и вече има държави, които създават така наречените стени или огради около интернет, за да могат да, именно да създадат тази необходима среда за да може социалната, економическата сфера и бизнеса да се развиват добре. Но същевременно трябва да разберем, че работата на европейско ниво е само първата стъпка. Трябва да разработим политика на сътрудничество на международно ниво и тя е изключително важна колегите от външната, службата за външни взаимоотношения също са съгласни с нас и тази дискусия се води на следващата степен. Няколко думи за това какво беше това изявление за политика. А, то се базира на а, дискусии, които са проведени в други области, в други политики, например цифровия дневен ред за Европа а, и инициативата на а, президента на комисията Барозо и разработване на политика за опазване на инфраструктурата на критичната информация. Зама се предвид, разбира се, всичко предложено от комисията в плана за действия стратегията за вътрешна сигурност и какъв е информационният дебат, който в момента тече. Следващият депозитив. Аз ще кажа, че вече информация имаме предостатъчно за това, как се разработва един, как се развива един сценарий на заплаха, но не бива да пренебрегваме една възможност кибератаките да доведат и до физически щеди. За, съжал... за щастие до сега не сме били такива свидетели на последици, на такива разрушителни последици от кибератаки, но а, а, това, че имаме такива системи в критичната инфраструктура, които са и в областта и на транспорта, на комуникацията и така нататък, далечния контрол като такъв колко важно е, колко опасно е, биха могли да колко опасни биха могли да бъдат тези сценарии. Както казах вече, целта на тази политика и на това изявление за политика е да се насърчи международното участие. В края на 2009 ни ангажирахме и граждански ресурси, и държавите членки в една серия от действия с цел да положим начало на европейска крити... европейско сътрудничество в областта на сектора на информационните технологии. Това е един сектор, за който вече имаме валидна дефиниция от комисията и знае се коя е критичната инфраструктура и се знае, че едно сътрудничество между държавите членки ще доведе до по-добро идентифициране на потенциални извършители. На европейско ниво, между държавите членки и частния сектор и правителствените органи трябва да има сътрудничество а, именно в областта на информационните и комуникационни технологии. Един много сложен, комплициран текст, а, сектор но да се видят е, кои са отговорностите, какви са отговорностите на кого за повишаване нивото на сигурност. Ние смятаме, че за това трябва да го да работим в тази област, е, организирайки една глобална дискусия за управление на риска, е, като Европейския съюз допринесе наистина съществено за това. Няма да се спирам на това какви са постиженията следствие на прилагане на плана за действие от 2009 година. По-скоро ще се спра на пътя, който ни предстои, защото наистина бяха регистрирани много интересни явления, събития по и също и препоръки от страна на автора на доклада. Какво трябва да не забравяме Сигурността е споделена отговорност. Никой не бива да, да бъде изключен от това да играе роля в тази цялата картина, защото а, в стратегията от 2001 още ние сложихме фокуса, поставихме ударението върху крайния потребител. Това е много важно, защото крайния потребител е най-слабото, слабата брънка в звеното, но въпреки това не трябва да пренебрегваме и отговорността на държавите членки, правителствените институции, частния сектор повсеместно, защото те са тези, които притежават и управляват тези нови технологии. И в това отношение комисията призовава държавите членки да предприемат редица действия и най-важният важните от тях по отношение на казаното, на, спод, на вече залегналото в плана за действие от 2009 година е развитието на план а, за спешни действия в, на европейско ниво в случай на кибератака. Как а, да работим заедно означава да, да, план за справяне с киберинциденти. А, този план трябва да допренесе а, и да внесе в картината една, един европейски активен ангажимент. Това е много важно, защото още в самото начало подчертаха колко важен е, и основополагащ е въпроса за управлението. Държавите членки имат политическата отговорност, ако нещо по пътя бъде сбъркано и трябва да действат на момента. Частният сектор също има своята важна роля. Той трябва да разбере как и защо и на каква цена а, техните действия ще трябва да бъдат а, оценени. Сътрудничеството между държавите членки, сътрудничество с частния сектор, а, това е вече една международна платформа – и тя трябва да бъде добре организирана, оркестрирана в цялата тази среда, защото е много важно да се насърчават е, основни принципи и насоки относно дългосрочната жилавост и устойчивост е, на системите. Интернет, стабилността зависи от това какво е залегнало в нашия дневен ред още 2009 година. Сътрудничество между държавите членки да излязат и да кажат кои са европейските приоритети. Да се гарантира а, обхващането на всички важни въпроси на киберсигурността. Откритост, интероперабилност и така нататък. Тези дейности доведоха до идентифицирането на принципите, ръководещите принципи за сигурност и жилавост на системата. И аз само искам да подчертая, че всички те бяха разработени с държавите членки в е, общоевропейски контекст. Това е вече един ценен актив, защото не само насърчава на европейско ниво, но означава и консултация и с частния сектор и още по-важни това е е, сърцевината на международното сътрудничество. Има работна група на Европейския съюз за борбата с киберпрестъпленията, е, службите на а, е, Генерална дирекция ИНСУ са поели своите отговорности за сътрудничеството и с а, САЩ в областта на киберсигурността. Ние наистина а, си сътрудничеством в цялата комисия, но и във всички институции. Европейски съюз, САЩ. Това, което заедно сме изработили като концепция в приоритетните области и дейности е именно управление на киберинциденти, включително организации на синхронизирани упражнения през 2012-2013, но дори и в по-краткосрочен план упражнения, които трябва да се проведат още преди края на тази година. Киберинцидентите, борбата с тях трябва да бъде важен приоритет и това е отговорност на държавите членки, на европейските институции, на международните форуми и наистина заедно трябва да действат. Вторият приоритет са публично-частните партньорства по абсолютно същата причина, която вече казах. Трябва да ангажираме. Ние не можем да си позволим да не ангажираме частния а, сектор в допълнение към а, държ... правителствата на 27-те държави членки ние, разбира се, мобилизираме обществени, държавни органи, но същевременно трябва да участва и частния сектор, защото той прави инвестициите. И за това публично-частните партньорства е една област, в която Европейският съюз е изключително заинтересован да се води активно сътрудничество и аз ще кажа, че в обхвата на дискусии с САЩ ние сме идентифицирани няколко области, например глобално, глобален ангажимент с частния сектор за борбата срещу пробиви в хиберпространството. Как точно да се случи? То ще се случи то ще, посредством а, изграждане, надграждане на, прим, на, а, на постиженията на отделните държави членки. Държави като Холандия, Германия, Швеция, Дания, които вече са си разработили стратегии и подходи за борба а, с а, преодоляване на гърла, тесните места, гърлата на бутилките в цялата тази а, борба и, да пред, и ще я предложим на САЩ. И ще кажа също, че не става въпрос само за комуникации, всеобхващащия характер на а, информационни и комуникационните технологии а, е такъв, че ние трябва да а, споделяме един с друг. САЩ имат по-големи постижения, например а, сигурността на пазарите, а, в енергийния сектор и въобще в економиката, но не не трябва само да се вглеждаме в начина по който подхождаме а, към въпросите, а как тъкат потоките от е, самото генериране до крайния потребител. В как, как точно тече тази информация, тези данни, как става обмян, обмен, е, да имаме сценарии за всичко това. Ако нещо тръгне не както трябва в Румъния, то ще окаже влияние върху цялата трансмисионна мрежа. По... Ние сме били свидетели на такива явления преди две години в Германия, когато прилагането на законосъобразни мерки за безопасност а, успя да доведат до предотвратяване на един инцидент в а, мрежата именно поради добрата взаимно връзка в цяла Европа. Много държави, като Белгия, Франция и други, се те, помогнаха. И на последно, но не е по важност, в областта на киберсигурността ще дам думата на колегата ми от Генерална дирекция вътрешни дела за това колко е важно да се засили осведомеността и на обществото и как да се а, отправят послания към а, унези а, общности, които, от които очакваме действия. Също посредниците, които са много важни а, и говоря тук за тези, които са доставчици на услуги, доставчиците, провайдерите на технологиите, които са недостатъчно добре оборудвани, за да гарантират киберсигурността защото тук има и една, едно економическо измерение. А, за малките и средни предприятия особено е много важно. Така че ние трябва ясно да си кажем какво трябва да сложим а, като част от нашите изисквания. Големите държави в един представител на голяма държава каза, че ако малките и средни предприятия, да речем, имат наети десетки хиляди хора, това означава, че е изключително важно за тяхното оцеляване да се насърчават най-добрите практики. около 4 милиона средни и малки фирми в цяла Европа и е от жизнено значение за тяхното функциониране. А, имаше такъв случай неодавна, когато се на, бяхме свидетели на такъв един проби в техническа система на частна фирма. Значи много важно е а, да гарантираме едно сътрудничество а, между държавите членки и в това отношение ще кажа, че съобщението на комисията и и резултатите на констатациите и предложението на комисията бяха предмет на обсъждане на министерска конференция в Фюрт на 14-15 април 2011 председателството, унгарското председателство е, излезе с изявление на базата на заключение на съвета. И там се вижда кое, кои са приоритетите за държавите членки, а именно да се подкрепят взаимно в навечерието на приемането на заключения на съвета. Вице-президент Кръс писа писма на министрите на вътрешните работи, за да се гарантира, че всички те ще се ангажират с партньорски инструменти, че ще са готови е, по-добре оборудваните държави членки да помогнат, е, да протегнат ръка на по-малките държави с цел те да повишат своята капацитет. текста, редакцията не беше с така силни думи, както комисията би желала, но въпреки това в тази дискусия се видя как трябва да се ръководи цялата тази дейност, да се оркестрира, за да се получат резултати. И готовност на повечето държави членки да се ангажират с тази готовност за сътрудничество и да отговорността на, държава, на всяка държава членка да бъде а, е, съобразена с нейните възможности. Тоест, че сътрудничеството е изключително важно. По отношение на ЕНИСА, мисля, че дискусията по бъдещият и мандат е изключително важен в този контекст. Ние направихме предложение как да се реформира ЕНИСА – особено с цел насърчаване сътрудничество и бих казал дефиниране на по-солидни данни и информации, които да бъдат кръгълния камък на политиката и в, европейско, в европейски мащаб и от вече съществуващите механизми, член 13а на рамковата директива за електронно и комуникации или модифик... задълженията за модифициране на данни, а, директивата за опазване на неприкосновеността на личните данни и така нататък. Всичко това а, полага основи а, за сътрудничество. А, сегашното състояние и бъдещето развитие в областта на киберсигурността? Благодаря. Thank you. And Mr. Jansky, please. Господин Чански, с Макана Хартник сме заедно тук. Той ще започне презентацията. Ще кажа само новите моменти. Няма да се спира на слайдове, които вече бяха представени. След това ще взема думата. Добър ден! Не искаме да повтарям това, което вече се каза. Ще се стараем да бъдем максимално кратки. Uh, just race through here so we don't have to do it again. I mean, what a weekend uh, is behind us. It's basically. Чиста случайност е, че участваме в това заседание. Имаше атака срещу МВФ, срещу Испанската полиция, срещу Ситибанк. Бяха компрометирани 230 хиляди 000 набори данни на клиентите. Както виждате, много атаки се извършват всеки ден. Мистер Маклас каза в отговор на един от въпросите, че не трябва да очакваме военните да поемат големи части от киберсигурността. И тук сложих една въпросителна на корицата на, икон, на списание Economist миналата година. Очевидно, че ние говорим от гледната точка на комисията. Не отговаряме толкова много за политиката по отбрана, така че това, което ще чуете, отразява гледната точка на киберпрестъпността. Има най-различни дефиниции киберотбрана, киберзащита, киберпрестъпления, Въпросът ми е стратегията за киберсигурност предотвратява ли киберпрестъпността? Може би не. Фрагментацията без спомената. Това е един от въпросите, по които трябва да се работи според комисията. Толкова много фактори участват в сферата на киберпространството. Министерство на правосъдието, на вътрешните работи, на търговията, на отбраната държавите членки, институциите. Чухме за всички международни инициативи, които се реализират. Така че всеки трябва да излезе от черупката си, да обединим всичко и да добием пълна представа. Минаваме директно на дейностите на комисията. Едно нещо искам да кажа, преди да дам думата на колегата Хадомиш Янгскли. Комисията бе помолена от съвета да извърши препоръчно проучване за създаването на Европейски център за киберпрестъпността. За този център се говори в стратегията за вътрешна сигурност и е даден срок 2013 година този център да започне дейност. Наскоро започнахме с това предпроектно проучване – да видим какво трябва да върши този център. Ще се даде отговор на този въпрос в проучването и да се види къде ще му е седалището. Очакваме първите резултати от проучването да са готови до края на тази година проект доклада, а окончателният доклад в началото на 2012. При, при все това мисля, че се давате сметка, че крайните срокове са доста амбициозни. Тук графически е представен начинът на функциониране на такъв център. Този център би трябвало да включва обучение, обмен на познания, Също така важна е информация за киберпрестъпление. Ако даден потребител забележи интернет престъпление, той сигнализира, дава се сигнал в съответната платформа, прави се оценка. Ако сигнала е важен, той се прехвърля на Европейската платформа за киберпрестъпността, след това се извършва анализ, използват се оперативни данни, е, сигнала може да се използва за оперативни действия и за обучение. Европейският център за киберпрестъпност също ще може и да инициира някои разследвания. Рисковете. Центъра ще трябва да дефинира интерфейса между киберпрестъпността и киберсигурността в най-широк списъл. Днес не чухме много за ролята на държави членки, но центъра ще се основава но до голяма степен на усилията на държавите членки. Това, което се вложи, това се получава. Ако няма информация от ниво държави членки, което да се предава на европейско равнище, проблем, който се среща и в други сфери, няма да има някакви съществени крайни ползи. Искам да подчертая това. В различни заключения на съвета политическите ръководители са посложили доста голям набор задачи и в проучване трябва да се види колко от тези задачи могат да бъдат извършени. Сега ще дам думата на колегата Фаломе Янски който ще представи законодателния проект и резултатите от работата на групата с САЩ. Thanks very much. Um, so I will just join uh, uh, Andrea Servida in... Ще дам допълнителни обяснения за работната група със САЩ група разработена на високо равнище, създадена на високо равнище, две направления – киберпрестъпност, киберсигурност, по линия на киберпрестъпността, три са приоритетите – управление на интернет, както видяхме, трябва да се обърне повече внимание на този въпрос. Това ще направим в работната група ЕС САЩ злоупотреба с основните имена и с проток... адреси на... в интернет протоколите. Това са основните проблеми. Връзката с ИКАН и регионалните интернет регистри. Това е много сложен процес, но трябва да работим по тези въпроси. Това са едни от приоритетите на работната група. Другите два приоритета са борба с детската порнография На 28 и 29 юни ще се проведе среща с САЩ, Министерство на правосъдието, вътрешните работи и сигурността. Подбрали сме и експерти от държавите членки да участват ще разгледаме техническите решения за заличаването на порнографски изображения с деца по интернет. И също да се решат проблемите във връзката между горещи линии, правоприлагащи органи, граждани. И последният приоритет – предлагане на Конвенцията на Съвета на Европа за киберпрестъпността. Девет държави членки все още не са ратифицирали тази конвенция. Всички се е подписали, но 9 не се ратифицирали. Често се посочва от хора извън Европейския съюз, че първо ние самите трябва да си уредим нещата, преди да предлагаме държави, които не са членки на Съюза, да ратифицират конвенцията. Едно съвместно писмо на комисари е, Малстром и генерални, заместник генералния секретар, секретар на съвета на Европа ще бъде изпратено до девете държави членки, които не са извършили ратификация на конвенцията. Това бе относно приоритетите. А сега наказателно-правните аспекти. Обсъдихме различни въпроси, свързани с киберсигурността, устойчивост на критическите инфраструктурни обекти, Обсъдихме и външното измерение, връзката с международни организации. Имаме наказателно-правни инструменти в е, Европейския съюз за борба с киберпрестъпността и кибератаките по-конкретно. От 2005 е, влезе в сила рамково решение за атаките срещу информационните системи. Преди две години бе изготвен доклад по прилагането на този акт почти всички държави членки са приложили този правен акт в националното си законодателство. Проблемите в, Истан... в Естония отвориха очите на много от нас, включително и на комисията. Разбрахме, че мащабните атаки се превръщат в нормата, широко разпространени се и трябва да се борим с тях. работата по новото предложение, което бе представено от комисията през септември, новата директива за атаките срещу информационните системи се основава на тези заплахи и на идеята, че трябва да акцентираме върху мащабните атаки. Често говорим за ботнетовете, ботовете, които помагат на ботнетовите да компрометират е, компютрите, да извършват атака и да причиняват срив на системите. Накратко ще дам информация за предложението на комисията, основните нови моменти в него. Както може би знаете, съвета на вътрешните работи в петък възприе общия подход спрямо предложението на комисията. Ще дам няколко малко информация и за общия подход. Комисията по граждански свободи, която е водеща комисия в тази сфера, е обсъждала този акт два или три пъти. Мисля, че ще има изслушване посветено на тази тема и надяваме се и ние да се включим в дискусиите в тази комисия по предложението. С това предложение се наказва използването на средства например, ботнетовете, използваме обща дума, средства, защото не само ботнетовете могат да се използват, може да се разработят и други средства за атаки в бъдеще. За четири престъпления незаконен достъп до информационни системи, незаконно манипулиране на данни, незаконно вмешателство в системи и незаконно прихващане на информация. Незаконното прихващане е ново престъпление, което се криминализира в директивата. Другите три вече бяха включени в рамковото решение. С нашето предложение се подобрява полицейското сътрудничество в европейския план чрез създаването на контакти, постоянни звена за контакти в сферата на правоприлагането с срок 8 часа за реагиране при искане. Това е текст, който вече фигурира в Конвенцията на съвета на Европа. Липсва само срока 8 часа. С тези мерки се надяваме да се обработват бързо успешните искания от държавите членки при кибератаки, да се гледам тях като на сериозен проблем. Много важно е да се реагира, дори да не се предостави решение – и смятаме, че тези оси са изпълними след проведени дискусии. Също така трябва да се събира статистическа информация за киберпрестъпленията, т.е. кибератаките. Доста фрагментирана е информацията до момента. И не на последно място, повишава се нивото на санкции, максималния срок лишаване от свобода, поне две години или при утежняващи вината обстоятелства максимален срок лишаване свобода поне 5 години. В рамковото решение максималният срок лишаване свобода бе поне една година. Тоест санкцията се завишава и това са максималните санкции, подчертавам, в наказателното право. Ние вдигаме нивото на максимума. искаме държавите членки да вдигнат максимума. В държавите членки, където максимума е по-нисък от две години, искаме този максимум да се вдигне. Разбира се, при определене на срока лишаване на свобода се взима предвид тежестта на престъплението и различните обстоятелства. Но искаме да се вдигне максимума и да отправим послание към държавите членки, че това е тежко деяние, на което трябва да се гледа по-сериозно. В продължение са предвидени три отежняващи вината обстоятелства. Ако престъпленията са извършени от криминална организация, ако се използва средства за извършване на тези престъпления, като ботнет, което води до сериозни щети и засягането на голяма бройка компютри. И третото обстоятелство ако атаката е свързана с кражба на идентичност, така наречения спуфинг. Тези деяния са доста по-широко разпространени сега и са по-опасни, защото злоупотребяват с доверието. Когато се изпраща имейл до дадена организация, това се е случвало и с комисията и редица международни организации, организации в държавите членки. Човек си мисли, че имейлът е автентичен, но той е фалшив. Но човек не забелязва това. Когато се изпращат подобни имейли и се казва това е имейл от еди кое си лице, което е реално лице в дадена организация, има приложение към имейла, в който има вирус или ботнет. което компрометира цялата мрежа. От различните експерти научихме, че има най-различни случаи. Случаи на такива атаки срещу комисията, при които се използва самоличността на комисари, за да се създаде такъв тип доверие. сред служителите на комисията. Те искаме да се насочим именно също такъв тип престъпления. Общия подход бе прият е, в петък от съвета. Приветстваме усилията положени от унгарското председателство да се постигне бързо напредък по предложението. Принципно трябваха 5 месеца за преговорите в съвета. При все това Става въпрос за компромис. Е, не бе прието първоначалното предложение на комисията. При все, че ценим положените усилия, имаме някои забележки по редица от компромисите, направени в текста. Ще ги разгледам накратко, защото е много важно парламентът, когато разглежда общия подход на съвета, да знае какви са забележките на комисията по направените компромиси. Първо, положителните новини. Комисията приветства факта, че съвета приема да се вдигне основното ниво на санкциите с максимален срок 2 години, като преди това срока бе една година. Отправя се правилно после послание за решителността на Европейския съюз да се бори с кибератаките. Приветстваме и добавянето на нови утежняващи вината обстоятелства – има едно ново отежняващо вината обстоятелство, когато атаката е извършена срещу критичен инфраструктурен обект. Тук се предлага ниво на санкциите максимум поне 5 години. Хубаво е, че съвета споделянето на комисията, че трябва да се криминализира използването, манипулирането на средства за създаване на мащабни атаки, трябва да се засили сътрудничеството между държави членки, когато са обект на кибератака. Много важно да се събира статистическа информация за престъпността. Всичко това бе прието в общия подход на съвета. А сега по-неблагополучните резултати. Отежняващите вината обстоятелства се ограничават само до престъпления по членове 4 и 5, незаконно манипулиране на данни и вмешателство в системи, а не по останалите две норми акт, членове 2 и 6. Незаконно прихващане. Съжаляваме, че това е така, защото цялата директива произхожда от идеята, че тук не говорим за леки деяния. Тук говорим само за тежки престъпления в членови от 2 до 6. Искаме да избегнем свръхкриминализирането на по-незначителните деяния. Все още има някои млади хакери, срещу които Санкциите няма да са съразмерни, ако има наказателно преследване. Искаме да се речим върху мащабните атаки и аспекти, свързани с организираната престъпност. Смятаме, че се нарича защитни елементи срещу тези явления в нашето предложение. Съжаляваме, че съветът не прие нашата идея да се запази член 9 и 5 алинея, посветен на утежняващите вината обстоятелства, когато атаката се използва като се използва чужда самоличност. В съвета обяснихме, че това е все по-честа тенденция. Изпращат се имейли с вируси в приложения. Аргумента на съвета бе, че се нуждаем от общ инструмент за кражбата на самоличност, измамите свързани с кражба на самоличност. Това е явление, което трябва да се вземе предвид, защото атаките стават все по-чести и трудно се реагира. При тях просто се злоупотребява с доверие. Приветстваме криминализирането на използване на средства за мащабни атаки. Съжаляваме, че в член 9.3 при отежняващите вината обстоятелства – акт, факта, че се използват средства за извършването на кибератака, не е отчетен като тежняващо вината обстоятелства. Трябва да се налице необходимите гаранции, да се преследват наказателно само тежките престъпления. Атаката трябва да засяга сериозен брой информационни системи. Тези, които искат да извършват атаки, много не гледат каква бройка системи се атакува. Това е заплахата, която трябва да бъде взета предвид според нас. В комисията Либе вече се води дискусия. Това е правен акт за кибератаките. Той не урежда киберпрестъпността като цяло и не решава този проблем. Като цяло акцентира се само върху кибератаките, Ако искаме да работим по киберпрестъпността, ще се нуждаем от други правни актове или други мерки, които не е задължително да са правни. Благодаря. Благодаря и сега последен въпрос. Благодаря. Няма да задавам конкретни въпроси по същество по тези теми. Заключението ми от изслушването е, че всички служби, които са ресорни по тази тематика, всъщност напълно осъзнават проблемите. Разбирам, че на 6 юни е имало среща на генералните директори. Вие се позовахте на тази среща по по отношение на службата за външна дейност, много добре е, че те също са участвали на директорско ниво. Господин Виалонга, може би към вас имам един въпрос. На кое ниво във вашата служба тази тема по-нататък ще бъде разработвана? Вероятно не на господин Поповски звеното. Това е по общо звено? Има ли конкретно отдел или въобще екип, който в външната служба ще се занимава с този въпрос? И що се отнася до центъра? Къде ще се разположи? Ние Извършваме като че ли дублиране а, между а, дейността на комисията и дейността на службата по външна дейност в тази насока. Обмисляте ли преодоряване на подобни а, повторения? Този център ще бъде ли подходящ? И след, след това на втори етап, къде точно смятате да го разположите? Yes, uh, very quickly, as I mentioned before, there are, there are several... Да, няколко са службите в рамките на нашата организация, които се занимават с киберсигурност. По отношение на господин Рай. Това е директора, който ресорно отговаря по този въпрос в полит... отдела за политика и сигурност. Там вече имаме определен експертен опит. Освен това сме в процес на набиране на нови служители, защото проблема става все по-значим. Аз в момента съм само изпълняващ поста ръководител на отдел, но се надяваме, че скоро ще имаме длъжностно лице, може би в средата на лятото, което ще поеме отговорно тази функция. Благодаря. Благодаря. Позволете сега да благодаря на всички оратори. Приключвам заседанието.